Точка 6. Добрин Тотев от българска националност е внесъл тази а, е, петиция. Това е за управлението а, е, на а, е, кризата с COVID и за правата на хората, които пътуват. Вносителят на петици... петицията не може да участва, но следи срещата а, онлайн. Ще дам думата първо на комисията от Гро... генерални дирекции Гроу, Санте и Холм хом вътрешни въпроси, само ако е, има въпроси, които ги засякат. Първо давам думата на Милош Ломот. Добър ден! Благодаря, че ми дадохте думата. Първо, накратко, ще обясня какво държавите членки са направили до сега, за да гарантират свободното движение на гражданите по време на COVID-19. И след това от Генерална дирекция Санте здравеопазване ще дам думата на колегите. Пандемията от COVID-19 оказа натиск върху економиките на а, нашите страни и някои екосистеми бяха по-силно засегнати от други към септември можем да видим, че сектора на услугите спрямо е, юни е, е, има 60% спад в туристическия сектор. Това са екосистемите, които най-много са засегнати. Някои пътнически агенции отчитат 84% спад и в транспорта 75% спад. Това са е, данните за сега, но ако ги сравним спрямо с юни 2019 година, спада именно дори по-голям. Това влияе върху гражданите, върху свободното им право на движение и на пътуване между държавите членки, защото има ограничения за влизането и за трансграничното преминаване тези мерки водят до значително е, нарушаване на функционирането на бизнеса и води до е, промени, които оказват тежест върху бизнеса. Това е, тези мерки са въведени заради ограничаването на коронавируса и е, опазването на здравето на хората. Тези права трябва да се спазват като съответно се спазват принципите на пропорционалност и на дискриминация, заложени в европейското законодателство. Ние следим каква е ситуацията, следим какво правят държавите членки. Например, през март 2020 година комисията е, излезе с някои насоки как да се осигуряват е, най-основните услуги, и след това се представиха пакет от мерки за пътуването, включително комуникационно комуник... едно съобщение от комисията за това как да се възстанови свободата на пътуването по време на пандемията и мерките срещу COVID-19. Трябва да има проследяване на контактите, например, да се създаде мрежа, здравна мрежа в е, е, Европа, която да се базира на принципа на оперативната съвместимост. На 11 е, юни комисията призова държавите членки да прекратят мерките, които ограничават свободното движение към юли 2020 година. От тогава повечето държави са направили именно това. Но след това, тъй като пандемията продължи да се вихри, е, някои държави членки въведоха мерки, които все още ограничават свободното движение на а, хората трябва да има предвидим и прозрачен подход при прилагането на мерките и ограничаването на свободата на движение. От септември 2020 година има предложение за, от, за решение на съвета да има координиран подход от страна на държавите членки, като четири са основните елемента тук дали да се въведат ограничения за движението, след това да се направи карта за координиран подход, след това мерките, които са свързани с движението към и от рисковите зони и след това информацията, която се предоставя на обществото е да е ясна и разбираема, за да могат да се изследват всички изисквания. След това давам думата на моя колега от Генерална дирекция здравеопазване, Диджи Санте. Thank you very much for giving me the... Много благодаря, че ми дадохте думата. Това, което искам да добавя. Аз, от гледна точка на Генерална дирекция Санте, Искам да подчертая, че дефиницията за здравна политика и здравни мерки, като например тестването за COVID, това е от компетенциите на държавите е, е, членки според е, член 68 от функциониран, договор за функциониране на Европейския съюз. Тоест, прилагането на различните мерки и условията зависи от държавите членки. Второ, в сегашната епидемиологична ситуация Европейският център за превенция на заболяването ACDC е не препоръчва пътуващите постоянно да се тестват, когато преминават вътрешни или външни граници. Ние изготвихме доклад в края на май, който беше публикуван от агенцията и там е заложено следното – пътуването допринася за разпространение на пандемията в началната фаза на епидемията. В момента обаче такава ситуацията е различна. Е, разпространението на вируса вследствие на пътуването е много по-низко в сравнение с преди, в началото на пандемията. Трето, искам да подчертая, че предния, пет, ком, е, е, предния петък комисията и нашата генерална дирекция издаде доклад, който е съгласуван с Агенцията по здравеопазването, е, да се има хармонизиран подход за тестване. И в момента политиката по тестване е много различна в различните страни. В този доклад ние препоръчваме различни действия, включително на тестването на пътуващи и използването на така наречените бързи тестове, които са споменати в петицията. Искам да подчертая, че в момента използването на бързите а, тестове за антитела не се използват от държавите членки. Това е нещо, което все още подлежи на дискусия. Има някои а, изпитвания, каква е надежността и чувствителността на тези тестове на този етап. И също искам да подчертая, че Световната здравна организация излезе с насоки на 11 септември за използването на бързите тестове за антитела и там те обясняват каква е ситуацията в момента и какво би било е, адекватно според контекста. Използването на тези тестове на контролно-пропусквателните пунктове и на летищата не се препоръчва към този етап. И накрая използването на тези бързи тестове е много интересна тема, но само а, е, е, в, в, като цяло и в момента комисията работи с Агенцията по здравеопазването, с съвместния изследователския център, за да разгледаме ползата от тези тестове, да добием повече познание за това как те могат да се използват, в какъв тек, контекст могат да бъдат най-ефективни. Много ви благодаря. Много благодаря. No. <laughs> Sorry. Um... Извинете. И сега. Питър Ярев от Народната партия има думата. Още веднъж искам да благодаря изрично на вносителя на петицията, защото той засяга един много важен проблем и го изнася пред Комисията по петициите. Аз много внимателно изслушах договора на комисията, отговора на комисията и мога в положителен план да отбележа, че комисията полага усилия ние да получим нещо като единна рамка, т.е да имаме до някъде еднакви правила, що се отнася до борбата с COVID-19 при е, спазване, разбира се, на всички международни условия. Когато се прибирам у дома, има един специален проблем за Германия. Не само прекосявам две граници, а минавам през седем различни региони. Навсякъде разпоредбите са различни и човек не знае как точно да постъпва Е, сега някъде има нужда от маски, другаде не, е, някъде трябва да се изчака, някъде не. Аз смятам, че е много е, добра стъпка, че комисията желае да създаде едини правила – и аз бих искал да препоръчам това и на държавите членки. Второ, бързите тестове. Тези тестове трябва да бъдат усъвършенствани. критиците казват, че квотата на грешките е висока и поради това няма да има резултат. Обаче, ако бързите тестове се подобрят и когато ние сме в състояние да получаваме по-бързо резултати, тогава наистина комисията трябва да създаде правила и тези правила да са в сила за пътуващите и за а, местата, където пристигат, да могат да се правят бързи тестове. Ние дискутирахме толкова много за специални фондове, така че би било нещо добро, ако има специални а, тестове, бързи тестове и комисията да очаква в финансирането. Това не би било лошо. Оставяме, предлагам да оставим а, петицията отворена и е, трето, според мен не е важно, ако има европейско финансиране, е, имаме възможности за такова финансиране в подкрепа на държавите членки, така че умолявам комисията е, да подкрепи искането в тази петиция по добросъвестен начин. Благодаря. Um, much, Много благодаря, Питер. Госпожа Майстри има думата. Много благодаря, госпожо председател. Първо трябва да благодарим на вносителя на петицията за това, че е засегнал тази тема, защото тя отразява притесненията на всички ни как е засегнат туристическия сектор. Сектор, който е много сериозно пострада от кризата и той влияе върху всички европейски економики той е, е част от брутния вътрешен продукт на повечето държави членки и заедно с други сектори в момента е силно засегнат. Разбираме добросъвестното е, отношение, което се изразява в тази петиция как може да се прави тест на всички хора, които пътуват в Европейския съюз, дали идват от страни в Европейския съюз или от чужди страни. Това ще бъде много сериозна педагогика, която трябва да приложим, ако на всички трябва да обясним. И освен това е много сложно как, кога и по какъв начин ще се правят тези тестове. Според последните дати, Дания от Евростат, няколко милиарда са предвижданията само вътре в Европейския съюз, като не броим туристите, които идват от трети страни. Ако правим само относително изчисляване на колко тестове трябва да се правят, това е немислимо, защото всички хора, които влизат в Европа, трябва да правят тези тестове. Е, е, на летищата това е, е трудно да се осмисли, да се осъществи. Освен това е контрапродуктивно представителката на комисията и а, Световната здравна организация го казаха, може да се направи тест на летището в 5 след обед, той да бъде а, негативен и в, а, синко, в 5 и половина, извинявайте, след това да се зарази. Трябва да се чуе мнението на специалистите този тест е, дава а, е, негативно, а, е, негативни резултати в тази момент и ти дава усещане за сигурност. Но какво казват еспер, експертите? Това усещане за сигурност е много а, фалшиво, защото те подлъгва, защото ти си мислиш, че тестът ти е отрицателен а, и а, можеш да пътуваш където и да било в Европа, но ти не си а, осторожен, не си внимателен и не се пазиш. Така че не можем да оставим сигурността и здравето на гражданите бъде в ръцете на летищата. Във връзка с казаното от комисията, и мисля, че това е интересно за всички държави членки. Трябва да има координиран подход и страните а, да не действат разнопосочно и всяка да прави каквото си иска. Всички страни трябва да действат координирано и това да улесни а, а, действията ни да бъде по-ефтино, да не е толкова скъпо и а, да поддържаме а, здравната и санитарната обстановка по по-добър начин и тези средства, които ще похарчим, които ще спестим от координираните действа, да отидат за разработването на вакцини, например. Или също за секторите, които са най-засегнати от кризата. Затова ние много подкрепяме, силно подкрепяме вносителя на петицията и неговото искане и а, отчитаме казаното от комисията. защото решението, което беше до сега, не беше достатъчно ефективно. Това е всичко от мен. Много благодаря. Госпожа Данока има думата сега. Thank you. Thank you, Uh, first of all, yeah. Благодаря ви, господин председател. Най-напред бих искал да благодаря на вносителя на петицията за това, че повдигна този въпрос. Той а, ни насърчава, както в Европейски парламент, така и в Европейската комисия, да обърнем повече внимание на информацията, която се предоставя на гражданите по всички тези въпроси. Съгласна съм и с а, колегата Майстре. Няма да повтарям всичките доводи, защо не е ефикасно и защо е толкова скъпо да се тестват всички пътуващи лица. но бих искала да кажа няколко думи по въпроса за самото пътуване. Европейската, чухме представителите на Европейската комисия, която заявиха, че има катастрофално, катастрофални ситуации на външните граници, както в шенгенското пространство, така и на държави като България и Румъния, които не са членове на шенгенското пространство. И мисля, че всички европейски институции се провалиха и не си свършиха добре работата, защото България и Румъния все още не са членове на шенгенското пространство. Знаете, че парламента подкрепи тяхното присъединяване. Проблемът беше в съвета. Друг проблем, свързан с шенгенското пространство, беше въвеждането на временен граничен контрол на вътрешните граници. Аз бях член на работната група, която се занимаваше с предложените изменения по регламента за шенгенското пространство и за Виусовия кодекс. Европейската комисия, Европейски парламент, извинете, настояваше за повече правомощия за Европейската комисия и повече съгласувани европейски действия при въвеждането на подобни временни проверки по външната граница, но съветът беше против. Затова и досието е блокирано вече повече от година. Но позицията на съвета беше толкова не гъвкава, че продължават да настояват за повече правомощия за държавите членки. А виждате сега как използвате тези свои правомощия. Виждате, че по вътрешните граници по време на пандемията цареше пълен хаос. Така че моето предложение е да изпратим тази петиция на комисията Либе, защото в момента там се води дискусия по всички тези въпроси, свързани с Шенген. Може би няма да се да го да изпрати петицията и на комисията по заетост. И като цяло да остане отворена процедурата по тази петиция. Перфекто. Отлично. Господин Джамбаски има думата. Джамбаски, please press speak button. Господин Джамбаски. How is now? We can hear you, we can see you. Can you, can you hear me? Yes, we can okay, hear thank you. you. We can see you, please. Uh, уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, uh, смятам, че представената и предложената от господин Добрин Тотев петиция трябва да остане отворена задължително първо, защото поставя изключително важен въпрос – и второ, защото дава отговори на един от най-важните въпроси пред голяма част от държавите, които поддържат някакъв туризъм. А темата с туризма е важна не само за България, тя е важна за Испания, тя е важна за Португалия, тя е важна за Италия, тя е важна и за Гърция. Така че категорично трябва да се създаде някакъв общ механизъм, който да дава сигурност за хората, които пътуват а, и за да посетят някакви туристически направления а, в противен случай загубите за економиката ще бъдат огромни. Те до сега не са малки, но ще бъдат огромни. А, без съмнение Европейската комисия не се справи с поставените задачи. Това виждам, че всички колеги а, сме съгласни и сега е крайно време а, този провал да бъде а, осъзнат, признат и да се върви в посока, която да помогне да бъдат спасени работни места, тъй като ефекта върху економиката а, също е много голям и не трябва да се подценява. Така че петицията трябва да остане отворена и комисията трябва да бъде принудена рано или късно да създаде поне подобие на някакъв протокол, с който пътуващите по летищата европейски граждани а, да могат да имат някаква сигурност, че ще имат достъп до направленията, за които са тръгнали. Благодаря ви за вниманието. Sorry, because sometimes... Uh... Извинявам се, но понякога не работи моят uh, микрофон. След като чухме комисията и членовете, които са тук на комисията, нашето предложение е да оставим отворена тази петиция. И предлагаме да се направи препратка към тази петиция в нашата резолюция за Шенген от юли, нещо, което беше одобрено. И тази петиция да бъде изпратена на комисията Либе и на комисията Тран, които са по а, а, чове, а, право, а, за транспорт и, както каза госпожа Данука, може да се изпрати на комисията а, за а, заетост, но първо на Либе и Тран, които са най-компетентните комисии по тази, а, по тази тема. И сега преминаваме към следващата точка от днешния ред. Николас Ларман, французин, внася тази петиция от името на Полинис Франс за това какво е влиянието върху здравето и природата и давам думата, имате възможност да, да ни запознаете с вашата петиция. Bonjour tout le monde. So I'm going to speak in English. Добър ден на всички. Ще се изкажа на английски. Петицията засяга един въпрос, свързан с биологичното разнообразие, което, чиято загуба изисква спешни мерки за справянето му. Фунгицидите от типа SDHI са неспецифични, което значи, че те вредят на всички микроорганизми. Или казвам с други думи, тези вещества разрушават биологичният биологичният разнообразие и унищожават всички микроорганизми, не само фунгицидите, но и бактериите и вирусите. Днес редица държави подчертават, че е, тези вид фунгициди имат и вредно въздействие върху земноводни риби и пчели. Факт е, че този вид, че този вид е, е фунгициди блокират клетъчното дишане и този вид проблеми не се взимат предвид при тестовете с организми, които не разчитат само на критично дишане, които могат да се, се пренебрегват други специфични съпъстващи състояния, като осидификацията, например. Осидификацията, извинете. Също така става ясно, че с проучването на през последните години може да вземе предвид реалното въздействие на този вид вещества върху гледащото дишане на човешкият организъм, особено когато има съпъсващи заболявания, които вече влияят върху, това, върху гледащото дишане, като например Паркинсон, Алцхаймер или атаксия Фридрих. Също така тестовете с грешаци към момента не могат да бъдат показателни, защото през последните 20 години тестовете показват, че гризачите не показват нито една от специфичните за човека с патологии, като например различни видове ракови заболявания, като параганглионният рак, но за сметка на това развиват друг вид тумори. Всичко това показва, че фунгицидите, че този категория фунгициди имат катастрофални последици в биологичното разнообразие, че тестовете, които се използват за в момента, не отговарят на нуждите за тестване и трябва незабавно да се сложи край на потребата на този вид пестициди. Благодаря ви. Muchas gracias. Ahora... Много благодаря. И сега от комисията Клаус от Генерална дирекция Сонте има думата. Yeah, thank you, Madam Chair, and thank you for the... Благодаря ви, госпожо председател. Извинете за забавянето. Чаках системата ми позволи да си включа микрофона. Благодаря на вносителя на петицията за това, че повдигна въпроса. Въпрос вече беше отнесен към Европейската комисия преди известно време. Отговорихме в писмен вид през февруари тази година. И още преди това, някои от проучванията, които се споменават и които се цитират в петицията, достигнаха до Европейската комисия по други канали. Най-напред бих искал да подчертая, че 12 активни вещества, които се смятат за пестициди, се съвпадат в, към категорията SDHI фунгицидите. И по е, повечето от тях вече започнала процедурата за преразглеждане, за, за подновяване, а за останалите ще започне през следващите години. Също така да отбележа, че някои от е, веществата, които се е, цитират в петицията, изобщо не са разрешени за употреба в рамките на Европейския съюз. Процедурата за одобряване на пестицидите е, изисква всяко активно вещество да бъде е, е, подновявано на редовни периоди и при това подновяване трябва да се предоставят всички настоящи научни данни, включително и проучване на научната литература и всички проучвания, които се цитират в петицията, ще бъдат взети предвид. Съгласно първото докладване на докладващата държава членка, докладът и оценката се субекта на партньорска проверка в рамките на е, е, Европейският орган за безопасност на храните и останалите държави членки. И мога само да насърча е, вносителите на петициите да са сигурни, че всички данни, които се съдържат в научната литература, се взимат предвид. Те би трябвало да са част от досието, би трябвало да бъдат докладвани от докладващата държава членка, но ако носителите на петицията имат допълнителна информация, могат да я предоставят в рамките на публичната консултация и те ще бъдат включени в процеса на партньорска проверка. Като цяло сме напълно, напълно споделяме притесненията на вносителят на петицията и е, въздействието за нецелевите организми, които е, са обект на които могат да бъдат обект по потребата на пестициди, трябва да се вземе предвид и трябва да се гарантира, че няма неприемливи последици за нецелеви за пестицидите организми. Именно това се гарантира в рамките на процеса на подновяване на разрешителното, който ви описах. Пак казвам, като цяло споделяме притесненията изказани в петицията, а именно трябва да се избегне на всяка цена негативното въздействие върху нецелевите организми. Вече обърнахме внимание за тази петиция на ЕФСА и насълчаваме вносителят на петицията да вземе участие в публичната консултация. Отново ще предоставим тази, това сведение и на постоянният Комитета за растенията, храните и фуражите през месец октомври, за да, се, за да сме сигурни, че всички елементи, цитирани в петицията, ще бъдат изцяло взети предвид по време на процеса на подновяване. Към момента държавите членки не смятат, че има нужда от спешно действие, от, което да надхвърля този процес на подновяване на разрешителното, което вече споменах. И при... отново ще призовем и ЕФСИ и държавите членки да разгледат цялата налична научна информация, включително и тази, която ни беше спомен... която се споменава и която ни беше предоставена в, в рамките на петицията. Благодаря ви. Арги Барбара. Испера Арги Барбара има думата. Hello. <clears throat> Good evening. Uh, <clears throat> I'm speaking on behalf of Polynes. Благодаря ви, ще се изкажа от името на Полинис, т.е. от името на петиционерите. Най-напред бих искала да благодаря на членовете на Комисията по петиции за това, че ни дадоха тази възможност да подчертаем потенциалните рискове от фунгицидите SDHI на човешко, за човешкото здраве екосистемите, които са обект на притеснение за европейските граждани. Както вече показа научните данни, които ни представиха професор Ръстин, настоящите протоколи за за оценка не са достатъчно добре адаптирани към специфичният начин на действие на този вид вещества и по този начин са недостатъчни, за да се направи оценка на рисковете от STHI. Учените и гражданите също се притесняват от тези слабости в европейската процедура. Над 380 хиляди европейски граждани подписаха петицията на Полинис, призовавайки за по-адекватен метод на изпитване и прилагане на принципа на предпазливост. на общност също реагира чрез публикация в френският вестник Le Monde, подписан на 450 научни изследователи, които също изразяват притесненията си, че научните данни в момента се игнорират. Гражданите се притесняват за това, че има недостатъчен стриктен контрол и добри оценки на си пестициди, което се показва и от броят на, на подписите в подкрепа на тази петиция на вебсайт на Европейския парламент, а именно 1400 към днешна дата в контекста на, на риска, който представляват STH и фунгицидите, смятаме, че отговорът на Европейската комисия е силно незадоволителен, а именно не отговаря на, основният, на, на основното ни искане, а именно да се промени протоколът за тестване. Към момента Европейската комисия твърди, че няма рискове за основа на наличната информация, но ние подчертаваме, че информацията, която, на която те се позовават, е резултат от настоящият протокол за изпитване, който пренебрегва специфичният начин на действие на SDHI. Или казвам с други думи, се сблъскваме с блокаж както на институционално, така и на политическо равнище. И очевидно, че Европейската комисия продължава да разчита на липсата на риска, която е установена именно с този недостатъчно задоволителен протокол. По всички тези причини ви умоляваме да остане отворена процедурата по тази петиция, за да можем да продължим дебатът по тази важна тема в Европейският парламент с по допълнителна информация от страна на Европейската комисия или чрез изготвянето на резолюция, с която да се изисква от Европейската комисия да споразгледа протокола за изпитване на токсичността на тези вещества. Благодаря ви за вниманието. Thank you very much. Now has the floor... Uh... Хувер от Народната партия има думата. Госпожо председател, благодаря. Благодаря също и на вносителя на петицията. Благодаря и на господин Клаус от комисията. Благодаря също така за вашето експертно мнение. Аз бих искал да подчертая, че е, съм благодарен, че сте включили тази точка в дневния ред, обаче искам да изложа и някои други аспекти. Когато става дума за процедура по допускане на е, средства за растителна защита трябва да се използват е, единни правила, но в тази връзка аз искам да подчертая, че не би трябвало да се изразяват съмнения в тази процедура. Това означава, че когато се използва средства за растителна защита, това се прави добросъвестно от съответните земеделски стопани и е, сега при корона кризата, нека да си представим, ако не се произвеждат храни, е, то е, изобщо, ако не се използват е, е, средства за растителна защита, този процес е, ще се срине. И е, виждате каква е какво голямо значение има използването на средства за растителна защита в тази връзка. Използват се от много години от държавите членки и е, също така са предвидени постоянни процедури за допускане и е, тестове за проверка. В момента се прави нова оценка, както посочи господин Клаус от комисията. Естествено, ние сме много благодарни, че сте внесли тази петиция за разглеждане и за да постигнем следващи резултати, смятам, че би било добре, ако изпратим петицията на компетентните комисии Агри и Емви и оставим тази петиция отворена, за да можем да изискаме техните експертни мнения, също и други такива експертни мнения. Благодаря. Thank you very much. Now has the floor Mr. Ajus Aliva. Ajus Алива има думата. Благодаря за, на вносителя на петицията за това, че засегна този важен въпрос. Той е много важен за европейските граждани, употребата на пестицидите и как те влияят върху нашите екосистеми и върху нашето здраве. Това е нещо, което е много важно е, когато също е, говорим за опазването на биоразнообразието. Така че много навременно е внесена тази петиция. Е, много беше важно да обсъдим въздействието от тези фунгициди. Това е основната тема на тази петиция. Вече е доказано и е от постоянния мониторинг и опитите за подобряване на съществуващото законодателство. Разбира се, това е текущ процес в Европейския съюз и трябва да сме сигурни, че всички продукти са устойчиви и опазват околната среда. От тази гледна точка, ние разбира се, защитаваме европейско европейското селско стопанство и другите економически сектори, които е, е, са важни. Някои от тях са в уязвима позиция трябва да преминем този преход е, към економика, която да опазва нашата околна среда. Това конкретно е, е случай, говоря за е, фунгицидите SDHI до днес, няма научни доказателства, които да доказват, че тези фунгициди които се използват основно в селското стопанство, са вредни за околната среда или че са вредни за хората. Френската агенция по здравеопазването вече се е изказала и е направила оценка, според която няма основание да твърдим, че тези фунгициди са вредни. Затова отново, когато търсим баланс между важността на сълскостопанския сектор и тези фунгициди, които са важни за този сектор. Това, което трябва да вземем предвид е опазването на здравето на нашите граждани и на биоразнообразието. Е, с днешни, към днешна дата доказателствата, които имаме, не доказват отрицателно въздействие върху хората и върху биоразнообразието. Но същевременно е много важно да продължим да следим тази тема. Комисията а, и отговорните агенции, отговорните за използването на пестициди, да следят въпроса, да следят статистики, статистическите и медицинските доказателства, които постоянно се актуализират, да се следят научните доказателства. Затова е хубаво да запазим тази петиция, да остане отворена и да поискаме по-подробно проучване за въздействието на фунгицидите SDHI, така да имаме яснота е, за тяхното въздействие, защото до сега е, това е оценка само на френските власти. Нека да оставим, оставим отворена тази петиция и да поискаме агенциите е, да се произнесат по въздействие, за въздействието на тези пестициди. Много ви благодаря. Много благодаря. И сега Фредерика Риес има думата. Thank you, Mrs. Chairman. I hope the connection is good. Благодаря. Надявам се, че ме чувате. Аз слушах много внимателно аргументите на останалите, тъй като въпросът е много важен. Има тази фами... това семейство фунгициди е, в селското стопанство, които е, всъщност причиняват ефекти много повече е, извън а, сферата на отделните култури. Аз слушах много внимателно Пьер Люстан. А, също така хората, пчелите, а, всичко това се всичко, върху тях се оказва влияние. От друга страна, комисията ни посочва, че процедурата на авторизация остава твърда непроменена. Аз мисля точно обратното, госпожо председател, че в тази сфера историята ни показва, че процедурата понякога всъщност отразява духа на нашия собствен регламент. Това е регламента от 2009 година за фитофармацевтичните продукти и в член 1 и параграф 4 4, там е посочен принципа на предпазливост, за да не могат активните вещества да влияят отрицателно върху човешкото и животинското здраве. Аз самата съм обезпокоена от тестовете за заразяване, които се провиждат при опрашителите 2012-2013 година. Там вас се говореше в Комисията по околна среда. Държавите членки искаха ревизия на методологията на а, методиката, която се прилага и е, единствената цел беше да се отслабне нивото на амбициите на опазване на нашите опрашители, полинизатори. И е, комисията, може би, трябва да посочи защо нещата не функционират, защо са блокирани. Беше гарантирано, че от началото на 2021 година това ще стане. Е, и позицията е ясна. Аз се присъединявам към е, ораторите от НП и групата на социалистите. Трябва подходящи тестове и те трябва да отчитат е, принципа на предпазливост, е, така че да се докаже безвредността на тези фунгициди и аз мисля, че трябва петицията да се препрати към компетентните комисии. Благодаря. I'm sorry, because my speak buttons. Извинявайте. Томас Уейтс има думата. Ehm, благодаря, госпожо председател. Добър ден, господин Бере, Дълго време не сме се виждали и искам да благодаря на колегата Риз за нейното компетентно изказване. В случая Имаме работа с вещество, по което има нови познания, но преди да премина към тях, аз искам да изложа необходимостта от реформа на процедурата по авторизация. Виждаме от научните изследвания за токсичността и смъртността при пчелите, че през първите 10 дни смъртността не може да се отчете. Само при особено високи дози пчелите умират след 7 дни. При средно или леко натоварване пчелите умират след 17, 18 и дори 23 дни. Доказано е, че тези субстанции се натрупват в пчелите и в акумулирано състояние водят до смъртност. Това е точка, в която може процедурата по авторизация да се подобри. По информацията от другите колеги, процедура по авторизация на защита на пчелите и опрашителите вече е направено нещо, обаче резултата може би ще бъде друг, защото а, трябва да се отчитат страничните действия на тези вещества. Трябва да се докаже с други изследвания дали това изследване е правилно. Да речем веществото пристин, което се състои от 12,5% от клостробин и 0,2% бускалит, използва използван а, с 1,6 кг на хектар на 10 000 квадратни метра, дава 60% смъртност при пчелите царици. Това само като пример. Така че има това само е един пример. Трябва да се подобри процедурата по допускане, по авторизация, когато става дума за токсичност в почтата, когато в сферата на а, аграрната реформа, че трябва да натрупваме въглероден диоксид в почтата, то трябва да имаме предвид, че не трябва в почвата да се въвеждат вещества, които я разрушават. И е, дали те ще могат да бъдат използвани за байцване на семена, където всъщност тези вещества веднага се въвеждат в почтата. Това вещество, за него има съмнения, заедно с други пестициди, да води до много по-драстични действия. Да речем, в комбинация с неоникотиноиди, това вещество скоро беше забранено поради нови научни познания. Неоникотиноидите са всъщност два пъти по-отровни за пчелите и опрашителите ако са в добавка към тези фунгициди и е, след това е, въздействие върху човешкото здраве, мутагенетични субстанции. За това тук ще трябва да бъдат усъвършенствани процедурите по авторизация. Всичко това беше представено пред ЕОБХ и беше обещано от тази агенция, че ще бъдат реформирани тези процедури по допускане. Всичко това трябва да се постави на масата, за да може в новата процедура на авторизация да се работи с модерни методи и тези вещества представляват 0,25% от всички фунгициди, които се използват в селското стопанство. аз мисля, че точно при това положение веществото не би трябвало да се използва в конвенционалното селско стопанство. Благодаря. Thank you very much. Now has the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 Всички тези фунгициди, пестициди и всички други вещества, те са отрова, така или иначе, и ние ги използваме, за да се освободим от някои организми, които са нежелателни в дадена среда. Трябва да се провеждат проучвания постоянно. Трябва да сме сигурни, че някои вещества разбира се, се позволяват, други се забраняват. Обяснението на комисията е убедително. Затова смятам, че тази петиция трябва да се затвори. Has... Питър, Питър Яров, Народната партия, има думата. Yeah, äh, Благодаря. Първо, аз съм съгласен, че това е много интересна петиция. Тя трябва да остане открита и да се изпрати на, отворена и да се изпрати на компетентните комисии. Искам обаче да посоча, че а, всъщност е необходима единна процедура. Желая само две неща. Когато определена процедурата, тя да се спазва, защото има държави членки, които а, налагат силни забрани и след това искат а, разрешение за изключение от комисията и това не води до никъде, освен до а, изкривяване на конкуренцията. И второто, което ме дразни, това е свързано с вноса, когато се внасят суровини, трябва да се действа със същата последователност, така че е добре тази петиция да остане отворена, така че компетентните комисии да я разгледат и а, още веднъж в Европейския съюз трябва да се погрижим за единни процедури, е, за да можем при съответните решения да не предизвикваме толкова силни дискусии в обществото, да имаме земеделските стопани на наша страна като съюзници. Споделената мъка е половин мъка и мисля, че така би трябвало да продължим във бъдеще. Така че още веднъж да остане петицията отворена и да се предостави на компетентните комисии. След това, разбира се, да се проследи нейното развитие. Благодаря. Много благодаря. И сега давам думата на вносителите на петицията, за да приключим с тази тема. Мистер Растин, please press speak button. Господин Растан, моля да включите микрофона си. There is one, one point, sir. Една, един от тема не беше спомената от никого в, рам, в рамките на дискусията, именно фактът, че тези фунгициди SDHI действително нямат въздействие, нямат никакво въздействие върху реколтата на културите, които се използват. Няма доказан полза от тях, но действителната токсичност, която представляват те е, за биологичното разнообразие в почвите е несравнимо по-голяма от ползите на тези молекули, които са много ограничени. Пак казвам, тези фунгициди имат много ограничено положително въздействие върху рекордите и този факт трябва да се вземе предвид, когато се прави оценка на употребата на фунгицидите STHE. I would like to... Бих искала да добавя няколко коментара по казаното в рамките на дискусията. На първо място, френската агенция, отговаряща за безопасността на храните и безопасните условия на труда, започна второ проучване и по думите на директора и агенцията безспорно ще направи предложения на европейско равнище за засилване на механизмата за оценка на митохондриалната токсичност преди пускането на подновяването на разрешението за пускане на пазара. Както виждате, френските власти продължават да работят по темата и по противно на това, което твърди Европейската комисия, наличните данни, с които тя работи, не са адекватни в сравнение с равнището на риск на този вид фунгициди. Би трябвало да се преразгледат условията, при които се осъществяват изпитванията и то възможно най-бързо по въпроса за преразглеждането на документа с ръководни насоки на ЕФСА по отношение на пчелите, за съжаление няма никакви шансове тези нови тестове, които са много важни за оценка на токсичността на някои молекули, като например дългото натрупване на токсичността, което нахвърля стандартните тестове от ден 10 дни най-вероятно този вид нови изпитвания няма да бъдат включени в преразгледаният документ. И това е много жалко за европейските граждани. Ето защо наистина бихме искали да помолим Европейската комисия да гарантира, че Този вид нови тестове ще бъдат включени в бъдещите протоколи за оценка. Особено като сме предвид, че по, по думите на представите на Европейската комисия, процедурата за преразглеждане и подновяване на разрешителното за активните вещества на фунгицидите от категорията SDHI в момента тече или ще започне през следните няколко години, за да може тази процедура на подновяване да се основава на солидни данни, те трябва да се основава на последните научни данни. И за това отново под, подчертаваме, че не сме удовлетворени от отговорът на Европейската комисия и, не, и настояваме петиция да остане отворена и да продължи по този начин дискусията по тази тема в Европейския парламент и да изиска Европейския парламент ангажимент от на Европейската комисия, че ще затегне протоколите за изпитвания на токсичността на този вид фунгициди. Благодаря ви. I'm so sorry Irene. <laughs> I don't know, but it's not working the speak button. Uh, Извинявайте. След като чух вносителите, вносителя на, на, на петицията, както и комисията и депутатите, тази петиция ще остане отворена и също през октомври 2020 година в постоянния комитет по пестицидите и също пред ЕФСА ще бъде представен този въпрос. За това комисията, когато представи тази петиция, да ни информира какви са резултатите и след това ще се изготви един календар с различните пестициди и как те ще се използват, какво, ще, какво е тяхното въздействие и оценката на въздействието. Последна точка от дневния ред, точка 9, това е петиция 671 от 2018 година, внесена от испански граждани за въвеждането на разобещаващи мерки при шофирането под въздействието на алкохол и наркотици. Има 5 минути вносителя на петицията, който е с нас. Добре дошъл, даваме ви 5 минути. Perdón porque la comisión... Извинявайте. Това е, е включване от разстояние и а, е, преди да се включи вносителя на а, е, петицията, ще, ще чуем господин Клаусбер. И след това ще се върнем към тази точка от дневния ред. Извинявайте, но просто има техническа, е, технически проблем, който трябва първо да се реши. Yes, thank you very much, Madam Chair. And, uh... Благодаря ви, госпожо председател. Няма никакъв проблем. Трудно е да се предвиди всичко в такива заседания с дистанционно участие. Бих да направя само няколко коментара по заключението на госпожа Рис. Госпожа Рис каза, че прегледата на ръководните насоки за пчелите са блокирани от юни насам, което обаче не е вярно, защото той се работи много усилено по темата и възнемерява да проведе информационна среща с заинтересованите страни през месец септември, а следващата консултационна среща е предвидена за началото на октомври. Тоест, ЕФСА работи много усилено по преразглеждането на тази е, директива, за да се изпълни крайният е, срок през 2021 година. И госпожа Браяр каза, че вероятно промяната в методите на тестове няма да бъде взете предвид в прегледа, подготвен от ЕФСА. Не мога да не бих се ангажирал с подобни твърдения на този етап, те, процедурата на преразглеждане в момента тече, така че никой не може да каже на този етап какво точно ще предвиди ЕФСА в новията си документ, какво е насоки. И накрая по, по последният а, конкретен случай, споменати от господин Вайц, споменахте и свойствата за нарушаване на е, ендокринната система. Мога да ви уверя, че тези свойства ще бъдат оценени съгласно новите критерии, както за всички нови процедури за разрешаване, така и всички процедури за подновяване се прилага новата процедура, а за фунгицида Бускалит очакваме новия доклад от докладваща държава членка Словакия. Трябваше да го получим през ноември 2019 година, но Словакия отлага това решение. Всички знаем от, от, от, от, от, от процедурите по рамките на Рифит има закъснения. На това се дължи закъснението на Словакия, но ще се проведе оценката за свойствата, нарушаващи е, ендокринната система и ще вземем предвид специфичните е, изследвания, построени на, на Бускалида. ще вземем предвид и, и позицията на докладваща държава членка и на и на останалите държави членки. Благодаря ви. Muchísimas много благодаря. Вие току-що много добре го обяснихте. Петицията ще остане отворена и искаме от комисията да ни информира писменно за срещата през октомври на постоянния комитет и тази информация, която току-що споменахте за срещата през края на декември и цялата работа, която смятате да свършите през следващите месеци. Сега преминаваме към точка 9. Това е петиция 671 от 2018 година. Вносителят на петицията е сред нас. Даваме му 5 минути, за да е, е, ни представи своята своята петиция. Господин Фернандес, Mr. Fernandez, please press speak button. Ahora. Sí. Добър ден! Много благодаря на Европейския парламент за това, че ме прие в тази среща на вашата комисия. Аз съм Хосе Фернандес, аз говоря от свое име, и от името на всички жертви на злополуки които са резултат от безразсъдното шофиране под въздействието на наркотиците а, и на а, алкохола. За съжаление, много от тях вече не могат да говорят, защото са били жертва на някой алкохолик или наркомат. Ще спомена някои жертви. Пет, Пабло на 15, Пауло на 15, Даниел на 34, Даниела на 32. От тяхно име ние искаме да се въведат разобеждаващи мерки, за да не се шофира под въздействието на алкохол и наркотици. Тези жертви са само една малка част от хиляда и 98 жертви, които са загинали в следствие на пътно-транспортни происшествия. Според Генералната дирекция по транспорта в Испания, постоянно се увеличава броя на пътно-транспортните происшествия в следствие на употребата на наркотици и алкохол. В някои случаи чакаме съдебно решение, но нарушителите си почиват спокойно в къщи, докато чакат своята присъда. Но не е това, което ни притеснява както и комисията от 30 юли от 2019 година спомена, две е, държавите членки са отговорни за прилагане на намерките и за санкциониране на шофьорите, които злоупотребяват с алкохола и наркотиците и след това се качват зад волана ние, фамили... Е, ние семействата и фамилиите на тези хора е, искаме да има строга система, която да предотврати а, смъртта на невинни хора. Също така, искаме да има строг контрол и мерки срещу хората, които са рецидивисти и отново и отново извършват това нарушение. Искаме да се приеме система, която да, се, да е валидна за всички автомобили, която да спаси а, живота на нашите деца и чрез а, Комисията по транспорт и другите комисии, мисля, че може това да е европейска компетенция. Аз живея в Европа, в Испания, в едно място, където има постоянен технологичен а, а, прогрес инвестират се милиони, но днешната технология трудно може да се сравни с технологията в 2014 година. Автомобилните а, компании предлагат все повече възможности. Една от новите, едно от новите изобретения е едно приложение, което се управлява от разстояние и може да помогне и да се намери в случай, че се появи някаква опасност на пътя фотолуминесцентна светлива нас се изпраща по този начин. Също така има автомобили, които се информират в облака и а, пращат информация към други автомобили. Всичко това е резултат от а, технологичния напредък. През 2015 година самия Европейски парламент а, одобри една система, която се казва ИКОЛ. това е система, която се обажда на службите за бързо реагиране в случай, че има пътно-транспортно происшествие. Ние най-силно искаме да ви помолим да се въведат някакви разобещаващи мерки и да има наказание за хората, които шофират под въздействие на алкохол или на наркотици. Много ви благодаря за вниманието. Много благодаря. И сега ще дадем думата на отговорното лице Карл, Кастро Лопес Бенитес от комисията. Buenas tardes. Добър ден. Надявам се, че ме чувате. Много благодаря, госпожо председател. Добър ден на всички. Тази петиция е, сме я разглеждали вече преди година и половина, мисля, че беше през март 2019 година. И мисля, че ако не се лъжа, лично познавам вносителя на петицията. Какво се случи от тогава, от последната година и половина? Тогава, към унази дата, вече беше предложено едно изменение – което беше свързано с дефиниране на системите за сигурност, които задължително трябва да се инсталират в автомобилите на европейска територия. Това предложение беше обсъдено през цялата 2019 година и накрая стигнахме до един компромисен текст, който беше прият преди началото на лятото и текста влезе в сила през ноември 2019 година. И системата, е, която да спира, когато а, е, усети че шофьор е под влияние на алкохол и наркотици, не е в задължителния списък. Това, което е в задължителния списък, е автомобилите да имат една връзка, която да улесни е, инсталирането на различните устройства, които са, вие споменахте. Е, към нас и дата, когато се анализираха тези системи, тази система за алкохол и наркотици не се включи по няколко причини. Първо, защото е, беше скъпо е, и също е скъпо поддържане, защото е това електрическо, електронно-химическа система. И също имаше много възможности за измами, защото как може да гарантираме, че човек, който е, ще използва автомобила, е същия, който е дал пробата. Всъщност, по тези причини, ние към онази дата в изслушването миналата година решихме, че ще преоценим ситуацията – и тъй като технологиите бързо се развиват, ако трябва, в последствие ще променим нещо. След това, в момента се провежда едно изследване, което цели да анализира различни аспекти а, от шофирането под въздействието на алкохол и наркотици. От една страна искаме да имаме по-ясна идея за това доколко сериозен е този проблем, Както каза вносителя на петицията, в Испания голяма част от смъртните случаи при ПТП са защото се консумират алкохол и наркотици. В държавите членки е различно. Всяка държава членка взема своите мерки. Цифрите, които имаме в Испания, Дания и изобщо цифрите от последните години е около като цяло 25%. Извинявайте, за целия Европейски съюз е 25% смъртни случаи вследствие на употреба на алкохол и наркотици. Не трябва да забравяме също така, че има и други два фактора, които влияят. Тези два фактора влияят върху способностите да шофираме. Както казах, след като видим резултатите от това проучване за е, шофиране под въздействието на алкохол и наркотици, ще оценим и политиката в държавите членки и тогава ще помислим за технологиите, които могат да се интегрират в автомобила, за да са бъдат като е, разобещаващи мерки. използването на системи, които да не са шофьор, например, да трябва да, да духне в даден апарат, а да не бъде по-автоматично. Това е идеята с напредването на технологиите. Самия автомобил да може да детектира, да засече дали съществува алкохол и наркотици. За момента тези а, устройства не са за свободна продажба и не се намират на пазара свободно. В общия регламент за сигурността на автомобилите има задължение да се инсталират а, детектори, а, които да открият, а, например, а, заспиване на шофьора или нещо, което го разсейва – не знам до каква степен обаче това може да бъде, да даде добри резултати, когато говорим за алкохол и наркотици. Това все още не разрешава проблема с всички шофьори, които шофират под въздействие на алкохол и наркотици, но това е една възможност да се видят тези устройства, които могат да засекат въздействие, алкохола и наркотиците. Ние се надяваме да има резултати от това проучване в началото на 2020 година, през февруари най-вероятно. И в зависимост от резултатите, тогава ще решим какви са последващите стъпки. Им съществува една препоръка на комисията – от 2001 година. Това е много стара препоръка. И това, което ние искаме да направим е да преразгледаме а, тази препоръка на комисията и това да бъде част от политиката за позволените а, дози алкохол и наркотици в кръвта на шофьора. Така че това а, проучване, за което говоря, освен че разглежда и, а, възможностите за инсталиране на а, новите технологии в автомобила и да се борим срещу наркотиците и алкохола, също се разглеждат какви са възможностите да се а, подобри цялостната санкционна политика по санкциите и контрола. Това е всичко за момента. Разбира се, аз съм на разположение на вносителя на петицията, както и на членовете на тази комисия, ако имате въпроси. Благодаря ви. Много благодаря. И сега даваме думата на колегите депутати. Първо, от Народната партия госпожа Роса Естарас. Добър те! Първо, искам да благодаря на вносителя на петицията. Действително, тази петиция през 2019 година беше внесена. се говори от името на много семейства, които за съжаление са загубили свои близки в пътно-транспортни происшествия, след като някой е седнал зад волана с съдържание на алкохол и наркотици в кръвта. Паула, Даниел, Иван и всички други, които са загинали. Трябва да споменаваме техните имена. Затова вносителя на петицията иска по някакъв начин Европа да използва всички нови технологии, всички технически възможности, за да се предотвратят ПТП-та, когато има шофьори, които използват алкохол и наркотици. И това законодателство да бъде за всички държави членки и да се прилага, когато се произвеждат нови автомобили. Комисията ни казва, че прави едно проучване е, как да има детектори а, е, за алкохол и наркотици и че те са се въздържали от това да направят включването на тези устройства задължително с цялото ми уважение, действително, че е скъпо да се въведат тези устройства в автомобилите, но е, има нови технологии, това се подобряват постоянно тези технологии и иновациите и новите технологии трябва да са в услуга на човешкия живот и на хората като цяло. И е, чухме от комисията, че те преоценяват ситуацията, че през февруари следващата година, след няколко месеца, очакват резултати от новито проучване. Затова аз това, което предлагаме е следното. Има, проведе се една консултация на базата на петицията на Хосе е, след, сред семействата, които са е, загубили близки, дали те искат тази система да е задължителна. 15 държави членки са дали отговори и Белгия, Хърватия, Летония са част от страните в Испания само в някои случаи са казали, че искат да е задължително да се внесе тази, този диспозитив, тази уредба, която да детектира детектор, който да открива алкохол и наркотици. Очакваме проучването, също то да бъде изпратено на комисията по транспорт и да видим тогава каква е работата, която ни предстои, но без съмнение аз призовавам тази петиция да остане отворена, защото е в ръцете на Европа да спаси човешки животи. Освен това, комисията по петициите е един, е, е, е има допълнителни възможности а, да създаде информирано сред населението и да окаже натиск в съвета и в комисията по транспорт да се въведат тези детектори моля да изпратим тази информация на Комисията по транспорт, да се работи постоянно и да се следят всички иновации, всички нови технологии, които могат да се използват. Поздрави на Хосе и на всички семейства, които са загубили близки на Хосе, Паула, Иван, Даниела и другите. Благодаря ви. Много благодаря, Роса. И сега давам думата. А, Юр Салива от Санти. Напред, аз бих искал да благодаря на вносителя на петицията, че повдига този толкова важен въпрос за Европейския съюз. Какви са приоритетите на Европейския съюз по отношение на безопасността на движението по пътищата. Приоритетът ни, разбира се, е да няма смъртни случаи по пътищата ни. Ако погледнем колко е голям броят на смъртните случаи и на тежко ранените по пътищата, една от основните причини за тези смъртоносни и тежки ППП с шофирането под влиянието на наркотици или алкохол. Склонен съм да приема, че по въпроса за правомощията за приемане на правилника за движение по пътищата и при определяне на прага за допустимото равнище на наркотици или алкохол допустимото съдържание на кутисили алкохол в кръвта. Всички тези помощи са на равнището на държавите членки. При все това смятам, че Европейската комисия може да направи доста повече на техническо равнище, както стана с друг вид оборудване за, в областта на безопасността и благодарение на, тези, на тази хармонизация можем да се похвалим днес, че успяхме да намалим броя на жертвите по пътищата благодарение на уеднаквяването на техническите характеристики. Смятам, че технологиите се развиват и за това е дошъл моментът да погледнем и въпросът за хармонизиране на правилата при борбата с злоупотребата с алкохол и шофирането в нетрето състояние. Важно е Европейската комисия да продължи със своите поручвания и тук се позовавам на проучването, което би трябвало да приключи до края на годината, посветено на шофирането под въздействието на алкохол и психоактивни веще... вещества. Това е много важно получване, много важна инициатива, която от страна на Европейската комисия, която ще доведе до допълнителни политически препоръки. Едновременно с това е много важно да не продължаваме да пренебрегваме този проблем, а да се справим с него по ефикасен начин, чрез изискването на хармонизация на техническите елементи при производство на нови автомобили е едно възможно решение, чрез което да продължаваме да се стремим да постигнем крайната си цел, а именно нула смъртни случаи по пътищата. Ето защо ние от групата на социалисти и демократите предпоръчваме петицията да остане отворена и също така да изпратим тази петиция на Комисията по транспорт за становище. Thank you very much. Now has the floor Peter Yarov, EPP. Питър Яров, Народна партия, има думата. Да. Благодаря. Аз изцяло давам право на вносителя на петицията – много е трагично, когато има злополуки, които са абсолютно излишни и второ, когато няма достатъчно адекватни наказания за тях. И за това подкрепям вносителя на петицията, че трябва да използваме научно-техническия прогрес, за да избегнем изобщо лица, употребили алкохол, да сядат на волана. И аз знам, че скоро това беше нещо, което не можехме да си представим, но сега имаме едно устройство, което изпраща сигнали, когато лицето на волана е употребило алкохол, така че трябва да използваме научно-техническия напредък, иновациите, за да можем да гарантираме отново безопасността в пътното движение. Трябва а, да имаме предвид, че водачът вреди и на останалите, не само за себе си, така че изцяло подкрепям тази петиция да остане отворена. Моля председателката да провери на кои комисии да се изпрати петицията. Ясно, че на комисията по транспорт, но вероятно има и други. Важно е тази тема отново да се поставя на дневен ред и да се дискутира отново, въпреки че първоначално имаше отхвърляне от държавите членки, но с напредване на времето човек поумнява и мисля, че сега и техническите възможности са по-добри от така че още веднъж нека петицията остане отворена да се препрати към компетентните комисии, така че да постигнем резултат и мисля, че е, във връзка с тази проблематика ние, както се казва в политиката, ще успеем да се справим и с най-голямото съпротивление на държавите членки. Сега, що се отнася до разходите, Както винаги е, в живота трябва да се направи едно добро балансиране и ако е, това са общи разпоредби и е, се произвеждат системи за безопасност в големи серии, в крайна сметка разходите отиват на втори план, когато се съпоставят с човешкия живот. Това за мен не е аргумент. Аргумент за мен е системите да бъдат относително сигурно, да функционират относително добре, така че да могат при това положение да се ползват. Благодаря на вносителя на петицията. Още веднъж е, казвам, е, нека да продължим да следим тази тема, така че да внесем положителни промени. Благодаря. Thank you very much, Peter. Now has the floor Mr. Zlotowski of EC. Благодаря, Петър. Думата има господин Злотовски от ЕКР. Buenas tardes, muchas gracias por la petición. Bardzo serdecznie za tę petycję. Добър ден и много благодаря за на вносителя на тази петиция. Тя е много важна за нас. Всички сме изправени пред едни и същи проблеми. В различните държави членки са различни максимално допустимите равнища на е, максимално допустимото съдържание на алкохол в кръвта. Така че имаме нужда от а, е, система, която да може да работи на практика. Към момента опита а, е, с подобни вид устройства е доста отрицателен. Наскоро, например, имаше происшествие в Варшава с а, автобус на обществения транспорт, тъй като шофьорът е бил под влиянието на алкохол и е бил демонтирал блокиращото устройство при употреба на алкохол. Т.е. за него не е бил проблем да го направи. Друг пример. Известен производител на автомобили излезе с такова блокиращо устройство, което реагира и на дъха, на алкохол, който се съдържа в дъха на пътника на, със, на пътническото място. Тоест, изискването е не само шофьорът, но и пътниците да бъдат в трезво състояние. Така че има проблеми, но иначе нашата група е за оставане на пътниците отворена. Благодаря ви. Thank you very much. Um, ahora tiene la palabra para concluir. Благодаря. И сега давам думата на вносителя на петицията, за да приключи с две минути време. господин Фернандес. Много благодаря на всички, които се изказаха. Благодаря на Роса Сарас за това, че изпращаш поздрави на всички семейства тук. Благодаря за вашата работа. Аз съм съгласен с всичко, което се каза. Най-важното е всяко човешко усилие, което води до научно-технологичен процес, трябва да се използва за да спасяване на човешки животи, защото те са безценни, особено когато става въпрос за 15 годишни деца. Никое економическо усилие не е достатъчно голямо, когато говорим за спасяването на човешкия живот. Някой просто върви по улицата си. Това е един човек, който внезапно е връхлетян от някой, който шофира пиян или другиран. А затова Испания и всички държави членки в Европа трябва да положат усилия, за да предотвратят всички предотв... пътно-транспортни происшествия, които са резултат от консумацията на дрога и алкохол. Мисля, че държавите членки разполагат с необходимите средства за да санкционират един алкохолик, който е блъснал човек. Ня, не трябва да има милост за тези хора, защото един човешки живот си е отишъл. Надявам се, че тази петиция няма да бъде затворена, че ще продължат проучванията и всички нови технологии, с които разполагаме, в името на нашите семейства и на човешкия живот ще се използват възможно най-бързо, за да може нашите деца да живеят по-спокойно. Надявам се също така заключенията, които се очакват през февруари 2020 година да се използват максимално ефективно и а, очаквам и аз тези заключения и тези резултати. Много ви благодаря. Председателката, благодаря на а, вносителя на петицията. Ние а, изразяваме а, нашите най-сърдечни поздрави към семействата на жертвите. Предложението на председателството е петицията да остане отворена. След като чухме комисията, депутатите и вносителя на петицията, не само, че ще запазим тази петиция отворена, но ще изпратим а, и едно напомняне към държавите членки, които все още не са отговорили на това проучване, да отговорят и те. И след това, когато комисията а, има резултати а, през февруари 2020 а, от проучването, да ни изпратят тези резултати и ние ще препратим това на комисията по транспорт които са компетентната комисия. За днес приключваме. мисля, че приключихме целият дневен ред. Не знам дали някой иска да добави нещо. Следващата ни среща ще бъде на 28 октомври сутринта до 11 и след това от 11.30 е, до 12.30. Същи е ден е, пре, от 16.45 до 18.45 и това е, продължава и следващия ден. Два продължаващи дена ще работи комисията по петициите, така ще имаме повече време, повече възможности да обсъждаме и да разглеждаме петиции. Много ви благодаря и приятен ден желая на всички!